Goedemiddag collega's. Eh, welkom op deze. Добър ден, колеги. Добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Би трябвало да имате проекта за дневен ред пред себе си. Имаше едно съобщение – което се казваше, че аз няма да бъда председател вече, тъй като Алде най-накрая излезе с а, своя кандидатура за председател. Нека да започнем с тази точка от дневния ред, защото мисля, че това ще улесни работата на нашата комисия. Ще продължим с председателството на новия председател на нашата комисия. Има определени правила, както знаете, и затова ще започна с установяване на кворума. Има ли кворум, за да продължим с избора? Една четвърт от комисията трябва да е тук. Имаме 29 члена на комисията, затова са необходими 8, т.е. една четвърт от тях да присъстват. Има повече от 8 члена на комисията, така че има кворум. И кандидатурата председател от страна на АЛДЕ е господин Ян Мулдер. Той е на втори ред в момента. Той е кандидат за председател, предложен е за различни, от различни депутати, но и кандидатура на АЛДЕ за председател на нашата комисия. Господин Мулдер Приемате ли тази кандидатура? А, да, казва господин Мулдер. Добре, казва председателят. Тогава обявявам, че секретариатът е проверил дали господин Мулдер отговаря на всички изисквания, дали е подал декларация за финансови интереси. Секретариатът, както каза, го е проверил. Информацията е публикувана на вебсайта на парламента. Като че ли е, документално всичко е наред. За това кандидатурата е валидна от демократична гледна точка. Искам обаче да попитам дали има и други кандидати за председател на Комисията по бюджетен контрол. Има ли други кандидати? Няма. Господин Мулдер е единственият кандидат за председателското място. Една шеста от членовете на нашата комисия могат да възразят срещу кандидатирата, но не виждам а, такова развитие на нещата, затова можем да изберем господин Мудер с ръкопляскане. Dan uh, zou ik de heer Mulder willen vragen om, uh, om uh, mijn plaats hierin te nemen. Чудесно. Господин Мулдер, моля да вземете председателското място, което аз сега ще освободя. Искам да се възползвам от тази възможност и да кажа, че много се радвам, че господин Мулдер ще стане председател на нашата комисия. Мнозина от вас не знаят, но Последната година той се занимава с темата бюджетен контрол, но той станал член на нашата комисия през 84-та, след това през 2009-та. Е, продължи да бъде тук. Т.е. 15 години той продължава е, да работи в нашата комисия. Има най-дълъг стаж в нея. Беше също така председател на различни анкетни комисии, организирани от парламента. Много активен. Отново е тук, както казах. Поздравление, господин Мулдер. Може да вземете председателското място. Господин Гайер иска да се изкаже. Е, Искам да пожелая на Ян всичко най-хубаво. Поздравявам те с избирането ти за председател и от името на моята политическа група, но трябва да кажа, че Барт също чудесно се справи, докато временно заемаше функцията на председател. Чудесно ни представляваше. Мисля, че мога да кажа това от името на всички колеги. Uh, Още един път благодаря ви за доверието, което ми оказахте. Възнамерявам като председател да давам възможност на всеки член да изрази своето мнение. Да не забравяме, че сме изключително важна комисия на парламента. Смятам, че Европейския парламент е подценен, що се отнася до ролята му в европейския бюджет. Това е област, в която ни предстои много работа през следващите месеци или дни. Аз не бях подготвен да стана председател. Ето защо в 5 часа ще трябва да ви напусна тъй като имам ангажимент в Холандия, който не мога да отменя. Но вече съм се оговорил с а, своя чудесен предшественик а, да ме замести и а, използвам възможността да му благодаря за това, че изпълняваше функцията на заместник-председател в тези няколко месеца, в които нямаше официален председател. Сега можем да преминем към дневния ред. Мисля, че трябва да започнем с утвърждаване на дневния ред. Всички са получили дневния ред. Има ли забележки по него? Няма. Дневния ред се счита за прият. И можем да преминем към трета точка – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 година. Ще дадем думата на господин Гайер. Благодаря. Помолих преди да пристъпим към няколко важни гласувания, да ни се даде възможност за размяна на мнения или поне за размяна на коментари по това, което ни предстои. В миналото много решително се противопоставяхме на практиката на съвета да не ни предоставя документите необходими във връзка с процедурата за освобождаване от отговорност по отношение на изпълнението на бюджета. Подкрепям становището на парламента, което е закрепено и с правен акт, че ние сме институцията, която отговаря за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Ето защо не можем да приемем становището на съвета, който отказва да ни предостави необходимите документи. Днес ще подкрепим колегата Ривелини по време на гласуването. Ще подкрепим предложението на колегата да не освободим съвета от отговорност. Ще засегна тази тема и на срещата на координаторите. Но отправям се с няколко думи и към колегите от други политически групи разполагаме с предложение на съвета. В него съветът заявява, че докато не излъчим група за водене на преговори от наше име, той няма да застава на някаква определена позиция. Тук в комисията дълго обсъждахме как да реагираме на това. Някои заявяват, че трябва да преговаряме, други заявяват, че трябва да обсъждаме процедурата. Обявявал съм се за това да обсъдим процедурата. И ако имаме възможност да проведем такова обсъждане, ако не тук, то на заседанието на координаторите, бих искал да призова останалите политически групи да обмислим как да реагираме на предложението на съвета. Преди да вземем окончателно решение, трябва сериозно да обмислим този въпрос. Това бе всичко, което исках да ви кажа преди гласуването. Госпожа Гресле, благодаря. Смятаме, че няма нищо ново. Съветът не отговори на отправените 32 въпроса. Не следва да преговаряме за това дали са ни необходими тези отговори или не. Необходими са ни. Трябва по принуда да сключим джентълменско споразумение, но аз решително се обявявам против това. Още веднъж повтарям, не следва да преговаряме за нищо, трябва да получим отговори на въпросите. Това предвижда процедурата. Не може да се заобиколи тази процедура. Трябва да бъдат представени отговори на поставените от нас въпроси. Всичко останало ще доведе до неравностойно третиране на отделните институции. Затова в случая не ни остава нищо друго, освен да настояваме на позицията си, а в бъдеще трябва да обмислим как да подхождаме към освобождаването от отговорност на съвета. Благодаря. Съгласен съм с госпожа Гресле. Мисля, че трябва да държим на позицията си. Не ние отказвахме да разговаряме с съвета. Многократно оканихме съвета, но той нямаше желание да разговаря с нас. Така че не става дума за желание на преговори, става дума за това, че те поставят условия за това как и по какви въпроси да се водят преговорите. Аз искам да благодаря на правната служба на парламента за представения от нея документ, защото там а, са очертани а, следващите евентуални стъпки. Ние задаваме въпрос, на който съветът отказва да отговори. Ние трябва да включим това като част от процедурата за освобождаването отговорност и комисията след това трябва да ни каже дали ще отговори на въпроса или пък съветът е този, който трябва да отговори. С други думи, нашата позиция е ясна и няма основание тя да се променя. Ако съветът иска да разговаря с нас, ние винаги сме готови да разговаряме с тях. Нашата покана е постоянна, това няма, това няма да се променя. Господин Каци Маркакис. Напълно се присъединявам към казаното от последните двама колеги. Не може да се заобиколи от отговорът на въпросите ни. Благодаря. И аз искам да изразя едно притеснение, което изпитвам по този въпрос. Запознах се с анализа, представен от нашите юристи Всъщност тук не, не се казва нищо ново. Трябва да сме наясно с правното основание, на което Комисията по бюджетен контрол и парламента, защото ние предложихме на парламента да се гласува. Можем ли да дадем или да не дадем освобождаване от отговорност? Става дума за юридическо основание, но и за политическа отговорност. Само, че ролята на парламентите във всяка демокрация е да контролират изпълнителната власт и да упражняват контрол върху обществените средства, така както се изразходват от изпълнителната власт. Аз се питам дали ние предприемаме уместни стъпки. За какво става дума? Съветът няма желание да води нормален диалог с нас. Това я сърди парламента напълно основателно. Но какво наблюдаваме в доклада на Сметната палата, който всъщност е много важен партньор на парламента и има няма нито един параграф срещу съвета, а ние отказваме освобождаване от отговорност. Аз смятам, че Сметната палата трябва да ни обясни прави защо да не създадем една анкетна парламентарна комисия за съвета, за да видим какво става там. Ние имаме основание за това. Но да използваме тази процедура за освобождаване от отговорност, смятам, че няма правно основание да се дава една или друга институция. Има, една юридич... Има едно юридическо лице според Лисабонския договор. Може би греша. Аз вече се из... изразих своето становище по този въпрос. Благодаря, господин Скиликакис. И аз бих искал да изразя съгласие с предишните колеги. Ние трябва да бъдем обединени в диалога си с съвета. Съветът отдавна се опитва да ни игнорира. Ние трябва да останем спокойни, но твърди. Благодаря. Накрая госпожа Гресле. Съжалявам, че още веднъж вземам думата. Жан-Пьер Оди и аз водим една и съща дискусия в много работни групи и комисии. Обсъждането на работната група ескалира и в един момент дори трябваше да попитам дали Франция изобщо е демокрация. В Германия е невъзможно да поставяме под съмнение компетенциите на парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Поставя се въпрос за легитимността на действията ни, но легитимността на действията ни е закрепена в правен акт. Не бива да съветът да остава с впечатлението, че се съмняваме в легитимността на своите действия. И нито за момент не съм се съмнявала в това, че съветът трябва да ни предостави информация. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на всички колеги защото отвъд политическото ни присъствие в различни групи, всички като че ли сме застанали в един общ фронт и това е фронта, който защитава правото на парламента да играе ролята си на представител на правата на гражданите. Ето това е една нова страница в историята на нашия парламент, да бъдем отвъд и над политическата си принадлежност, за да защитаваме един справедлив принцип. Второто, което искам да кажа е следното. Разбира се, че не можем да направим стъпка назад. Не сме получили подходящите отговори от страна на съвета и правната служба даде едно становище, разделено на две части. Първата част с приключването на сметките и с даването на освобождаване на отговорност от комисията бе затворено. Пише го в член 319 от договора. Това е техническата част обаче на нещата. Правната служба обаче ни дава възможност също така да започнем една много интересна дискусия, защото тя говори за политическото значение на нашето решение. И всъщност ние точно това и обсъждаме. Затова смятам, че днес не трябва да се колебаем. Трябва да продължим да вървим напред по нашия път, защото чисто технически правната служба каза, че нашия път е правилния път. Благодаря отново на колегите. Think... Благодаря. Тогава нека да преминем към гласуване. Нека първо гласуваме по предложението а, като цяло. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма въздържали се. А, не, извинете. Добре. С един въздържал се приемаме предложението. Преминаваме към проекто предложението за резолюция на парламента. Устно изменение, е пет параграф, устно изменение А. За. Против. Въздържали се. Един въздържал се. Приема се. Шести параграф. Устно изменение Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седми параграф. Устно изменение С. За. Против. Въздържали се един въздържал се, приема се. Осми параграф, устно изменение Д. За, против, въздържали се, двама против, приема се. Преминаваме към трето изменение. Не, то пада. Девети параграф е оттеглен. Затова десети параграф, четвърто изменение за против, въздържали се един. Приема се четвърто изменение. Пето изменение е оттеглено. Б. Бис. Първо изменение. За. Против. 4 против, но така ли иначе се приема. И след това второ изменение за, против, не се приема. Т.е. отхвърля се. И сега гласуваме по цялата проекторезолюция за, против, е, мисля, че можем да кажем, че единодушно бе прията резолюцията. Поздравяваме господин Ривелини. Явно се уча в движение, защото явно трябваше да преброя. Отново ще ви помоля да гласуваме. Кой е за, за да преброя гласовете? Трябва да броя. Да, наистина приема се проекто резолюцията, сега мога да го потвърдя. Продължаваме нататък с четвърта точка от дневния ред. Освобождавам от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 Европейски полицейски колеж. Докладчикът иска ли да каже нещо? Не иска. Някой друг иска ли да каже нещо? Благодаря ви, господин председател. Не, нямам какво да кажа, така че нека гласуваме. Някой друг иска ли да каже нещо? Благодаря ви, господин председателю. Аз съм единственият евродепутат, а, който е посетил този колеж, казва госпожа Андреасен. Той е в Обединеното кралство. Видях, че наистина полагат големи усилия всички там, за да има промени. Днес освобождаваме обаче е, от отговорност за сметките 2009. Това са сметките, които бяха управлявани от лица, които са извършили нередности. Затова аз ще гласувам против освобождаването от отговорност, защото ние освобождаваме отговорност за минал период. И не мисля, че ще бъде справедливо към настоящото управление да одобрим сметки,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 Госпожа Маковей днес не може да присъства. Тя е в Съединените щати, където има преподавателски договор в университет. Мисля, че трябва да признаем пътя, който са изминали и двете агенции. Трябва да признаем, че има подобрения на ниво ръководство. Затова мисля, че през 2010 година можем отново да се върнем на тази процедура. Трябва да признаем също така и енергията и смелостта на госпожа Маковай. И мисля, че ако все още има някакви пропуски и нередности, то със сигурност през 2010 година ще можем да ги установим и да обърнем внимание на тях. Председателят, благодаря. Доколкото виждам, няма други желащи да се изкажат. Нека преминем към гласуването. Точка от преамбюла 11а, изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Един въздържал се. Приема се. Гласуваме по предложението като цяло. Кой е за? Ако сте донесли картите си за гласуване, може и да не правите физически упражнения, като вдигате ръка, а да гласувате електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Не. Един колега не си е донесъл картата. Ще вземем предвид гласа му. Край на гласуването. 18 за и двама против. Прав ли са? 14 за, 14 плюс господин Гайер, т.е. 15 за и 2 против. Предложението се приема. Моля да проявите разбиране към мен. Уча се в крачка предложение за решение за приключването на сметките. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички гласуваха. Край на гласуването. I presume 15 favor, 2 against. 15 гласа за и 2 гласа против. Или не бе регистриран моя глас, господин председател, тъй като не работи машината пред мен. Преброихме и вашия глас. 15 за и 2 против, с което предложението се приема. Предложение за резолюция. Параграф 1. Уводна част. Изменение 2. За. Мнозинството е за. Приема се. Параграф 1. Точка А. Нова. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 1А. Нов. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 1 Б. Нов. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Мнозинството е за. Параграф 1 С. Изменение 6. За. Против. Пет гласа против, с което изменението се приема. Изменение 1D. Параграф 1D, извинете, изменение 7, но то е оттеглено. Параграф 2, изменение 8. За. Против. Въздържали се. 3 гласа против, 1 въздържал се, приема се. Параграф 3, изменение 9 за, против, да направим ли електронна проверка. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 8 гласа за, 6 гласа против и 2 въздържали се. Параграф 4, изменение 10. За. Искате ли да вземете думата? Господин Гайер. Трябва да преброите и гласовете против, но въпреки това не може да не се приеме. 8 гласа за срещу 7 гласа против. Извинете, казва председателят. Изменение 10 за Мнозинството е за. Параграф 7, изменение 11. За. Против? Няма достатъчно гласове против, с което се приема. Параграф 7а. Изменение 12. За. Против. Три гласа против, с което изменението се приема. Параграф 9. Изменение 13. За. Против? Няма гласове против, няма и въздържали се. Приема се параграф 14, изменение 14 за. Против. Приема се параграф 18, 15, извинете, изменение 15 за. Против? Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. Параграф 18, изменение 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по предложението за резолюция като цяло. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 15 гласа за, 1 глас против. С това текстът се приема. 16 с господин Гайер. Приключихме с точка 4. Точка 5 освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2009 Европейска агенция по лекарствата. Няма никакви бележки от докладчика. Някой друг иска ли да каже нещо? The... Няма желащи. Затова преминаваме направо към гласуването. Първо предложението за решение за освобождаване от отговорност. Първи параграф, второ изменение за против, един против, приема се. Въздържали се, един. Трето изменение, за, против, въздържали се, един въздържал се, един против, приема се. Изменение едно, за, против, въздържали се, един въздържал се, приема се. И така, електронно гласуване по предложението за решение като цяло. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 14 за, 2 въздържали се, т.е. приема се. 15, извинете, тъй като трябва да преброим господин Гайер. Следващия път, ако ви забравя господин Гайер, ще ви купя една бира. Предложение за решение за приключване на сметките. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Двама. Приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Двама. Приема се. Гласуваме по цялото предложение за решение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 14 за, 2 въздържали се. Предложението за решение се приема. Продължаваме нататък с предложението за резолюция или проекторезолюцията. Значи една бира до тук, господин Гайер. Шесто изменение. Гласуваме в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Един против. Приема се втората част. За. Против. По-добре да проверим електронно. Моля, гласувайте. И не забравяйте господин Гайер. Защото като председател няма да получите допълнително средства. И така, всички ли гласуваха? изключение на господин Гайер. Прекратете гласуването. 8 за, 9 против. Следователно се отхвърля. Седмо изменение. За. Против. Отново да проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 9 за, 6 против. Приема се. Господин Гайер е против, значи 7 е против. Осмо изменение. За. Против. Против. Отново да проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Господин Гайер този път гласува различно. Извинете, е този, който обръща вота. 9 против. Отхвърля се. Девето изменение. Кой е за? Против. Приема се. Въздържали се не попитах. Няма. Приема се. Трети параграф, встъпителна част, десето изменение за. Против. Въздържали се. Трима против. Приема се. Единайсто изменение пада. Дванайсто изменение за. против, въздържали се, трима против, приема се. 13-то изменение. За. Против. Въздържали се. Няма. Приема се. 14-то изменение. За. против, въздържали се. Трима против, един въздържал се, приема се. 15-то изменение пада. 16-то изменение за. Извинете. 15-то изменение. Трябва да се гласува, извинявайте. Кой е за 15-то изменение? Против? въздържали се, трима против има, но се приема. И сега 16-то изменение. За, против, въздържали се, с три гласа против се приема. 17-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 11 параграф, 18 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 изменение. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. 20-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се с 3 гласа против. Изменение 21. За. Против. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. 21 изменение. Всички ли гласуваха? Имаш карта, добре. Значи се упростиха нещата. Прекратете гласуването. 10 за, 7 против. Приема се. 14 параграф, 22 изменение за. Електронно гласуване. Моля, за да проверим, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 9 за, 8 против. 23-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. С 3 против. 24-то изменение за. против, въздържали се, приема се. И накрая, по целия текст, електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 16 за, 1 въздържал се. Поздравления за докладчик. Thank you very much. then the next item on the agenda is modernization of Следващата точка е гласуване на доклада за модернизиране на митническите услуги. Барт е, има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко е, има четири изменения. Аз е, мога да се съглася с четири от тях. Има обаче някои изменения, с които не съм съгласен. Господин пак може би ще изясни нещата, но за момента не мога да приема първо изменение. Да, аз внесах превода днес. Най-напред 2 и 3 са с знак минус, но когато днес получихме превода, нещата са по-ясни. Така че НП е, сега изразява съгласие с е, докладчика. Госпожа Гресле, господин председател, малко сме загрижени във връзка с превода. Демократична структура сме, трябва да можем да обсъждаме въпросите с колегите си. Последното заседание на групата бе миналата седмица в Страсбург. Вече много пъти сме разговаряли с Барт но не разполагахме с преводите на измененията. Но трябва да имаме възможност да ги обсъждаме помежду си. Два пъти се провеждаха заседания на групата и не можахме да обсъдим измененията. Трябва да обърнем внимание на секретарията. Тогава преминаваме към гласуването. Параграф 2, изменение 1. За. Против. Въздържали се. Един въздържал се. Отхвърля се. Параграф 3, изменение 2. За. Против. Да проверим. Гласувайте. Второ изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Параграф 3а, изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 5, измерение 4, за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме проекта за становище. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 16 за, 1 против. Поздравления за заместник председателя. Преминаваме към седма точка в дневния ред а именно бюджетен контрол по отношение на финансовата помощ на Европейския съюз за Афганистан, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Днес след обед е възможно почти само аз да вземам думата, но трябва да се примирите с това, по отношение на доклада за, по собствена инициатива относно финансовата помощ на Европейския съюз за Афганистан. Нека още веднъж ви припомня как бе изготвен този доклад. Колегата Пино Арлаки от Комисията по външни работи направи предложение за изготвянето на нова стратегия на Европейския съюз по отношение на Афганистан. Във връзка с изготвянето на доклада колегата обърна внимание на някои нередности по отпускането на финансова помощ за Афганистан. Всъщност от установяването на тези нередности проистече и предложението за изготвяне на доклад по собствена инициатива. Този доклад бе изготвен съвместно с секретарията, представляван от господин Кристоф Нерлих. Сърдечно му благодаря за помощта. Благодаря и на моя асистент. В процеса на работа стигнахме до извода, че би било добре да се проучи какви са източниците на финансиране за Афганистан и какви са специфичните особености на отделните форми за финансиране. Ако разгледаме онези субекти, които отговарят за управлението на каналите за финансиране, ще видим, че всеки канал има свои предимства и недостатъци. По отношение на отпускането на средства за Афганистан – в голяма степен се поема отговорност, предоставя се подкрепа за проекти за Афганистан. Най-активни в това отношение са неправителствените организации. Искам да изляза днес с едно предложение или по-скоро да ви обърна внимание на това, че в страната в Афганистан не можем да постигнем напредък, ако административните органи в Афганистан не бъдат убедени, че трябва по-отговорно да разходват средствата. Това е свързано с известни рискове. Американците заплатиха много висока цена. Проведохме проучвания на място в Съединените щати. По време на изготвянето на доклада разговаряхме с представители на различни американски агенции, които ни изразиха и много различни становища във връзка с разходването на средствата в Афганистан. Имало е случаи, в които от Афганистан са се изнасяли пари в брой в кашони. Това са били отчасти средствата, предоставяни от американска страна. Добрата новина е, че не са били изнасени по този начин средства, предоставени от Европейския съюз. Тоест, Европейският съюз е заложил на по-сигурния подход. Същевременно, американската страна заяви, че изграждането на капацитет, обучението на афганистанските административни органи в областта на измерването на резултатите от финансирането, в областта на отговорното разходване на средствата са подходи, които си заслужават трябва да помислим какво ще настъпи в Афганистан, след като се отеглят от там военните части и до голяма степен и представителите на структури за предоставяне на гражданска помощ. Ако до този момент не са изградени съответните административни структури, то проблемите в страната няма да бъдат решени, напротив, дори ще се задълбочат. За това мисля, че изграждането на капацитет на административно ниво е мярка, за която не може да бъде предложена альтернатива. Това е не само моето становище. Това е становището на Комисията по развитие и Комисията по външни работи. То съответства на докладите на двете комисии. Те са заставали на тази позиция в свои текстове и в миналото. Дълбоко съм убеден, че трябва да наложим точни и ясни правила, да упражняваме строг контрол върху разходването на средствата. Понякога в крайен случай е възможно да ни се наложи да прилагаме такива правила изисквания с задна дата. Трябва да се погрижим за отпускането на пряко бюджетно подпомагане. Американците, както вече споменах, в началото подходиха много наивно и заплатиха висока цена за тази си наивност. Сега са приложили по-различен подход в някои отдели на Министерството по здравеопазване вече се прилагат новите правила. Има и първи осезаеми резултати. Тези нови правила трябва да са ясни и прозрачни. Това ще е от полза за комисията, ще е от полза и за афганистанската страна. Към момента не можем да кажем, че Механизмите за финансов контрол в страната са удовлетворяващи. Афганистанската сметна палата не прилага необходимите стандарти. Това е така, защото тя е подотчетна на афганистанския президент, а не на парламента. Членовете на Сметната палата също се назначават от президента, а не от парламента. С други думи, към момента Сметната палата в страната е инструмент в ръцете на правителството. Тя не действа в името на народа. Затова в Афганистан трябва да се направят изменения в закона, така че да се намали зависимостта на Сметната палата. В момента няма демократични принципи за упражняването на финансов контрол. И това е една от пречките, които биха възникнали в момента за предоставянето на пряка бюджетна помощ. Опитал съм се да се спра върху предимствата и недостатъците на различните канали за финансиране, като например неправителствените организации, многостранните доверителни донорски фондове или частни изпълнители, които разходват средства на Европейския съюз. Има един много важен аспект, по отношение на който трябва да изготвим ясни правила. Става дума за подизпълнителите. Тези подизпълнители в крайна сметка искат да им се възстановят средствата за определени обществени поръчки са били подбирани в миналото няколко подизпълнители – И в крайна сметка средствата са били възстановявали не на първият изпълнител на поръчката, а на цяла верига от подизпълнители. Това води до намаляване на стойността на проекта, влушава качеството на работата по него. и не води до постигането на крайната политическа цел, която е укрепване на афганистанската економика. Тоест, когато се подбират подизпълнители, трябва да има много ясни критерии за техния подбор. Не е приемливо да се отдава предпочитание на афганистански изпълнители, при положение, че същинската работа се извършва от цяла верига от подизпълнители. Това е предпоставка за измами. Трябва да гарантираме, че средствата се разходват в съзвучие с поставените политически цели. Това бяха в общи линии предложенията в моя доклад. Очаквам вашите коментари и въпроси. Госпожа Греслер има думата. Благодаря. Нашият докладчик в Сянка е Моника Холмайер. В момента тя е на някое от летищата в Германия. Не може да е сред нас. Извинявам ви се от нейно име. Ще ви предам нейните поздравления за балансирания, добре формулиран текст на доклада, който според нея визира важни проблеми. Йенс наистина положи много големи усилия, срещна се с американската страна. В доклад, в който очакваме да се изложат само проблеми, разбира се, не очакваме да се прилагат критериите, с които обикновено боравим. Имам предвид критериите на европейските институции или на държавите членки. Наистина има проблеми с отпускането на средства от организациите на ООН. Имам няколко въпроса. Йенс не се спира в доклада си върху работата на делегацията на Европейския съюз в Афганистан. Какво е положението във връзка с тази делегация? Как се управляват средствата, предоставени от комисията те се разходват на място от посланника на Европейския съюз. Чувала съм много ужасни неща за разходването на тези средства. В крайна сметка, виновни се оказват у нези, които се опитват да въведат някаква отчетност. От името на Моника искам да попитам и дали проблемът ще бъде решен чрез предоставянето на бюджетно подпомагане. Проблемът е, че имаме прекалено малка информация, ограничени са възможностите ни за извършване на проверки на място. Би било добре, ако Йенс изложи своите непосредствени впечатления ако направи предложение за разходването на средствата, например предоставени от организациите на ООН, бих била благодарна за становище от страна на колегата, защото аз също работя по този текст. Още веднъж благодаря за интересния доклад. Някой друг Благодаря ви. И аз бих искал да благодаря на докладчика за чудесния доклад. Не на последно място и защото се спомена опитът на Съединените щати, както пише докладчикът, подходът на американците в началото беше малко наивен – поради което милиарди долари бяха дадени на Афганистан и в крайна сметка се оказаха в банки в Саудитска Арабия. основа на казаното от Ингебор Гресле бих искал да чуя малко повече подробности последното. В състояние ли е афганистанската администрация да освоява помощ? Едно е да се определят критерии и да се формулират потребности възоснова на критерии. От друга страна обаче е способността и капацитета на афганистанската администрация да освоява помощи. Някой друг иска ли думата? Не, комисията има думата. Благодаря. Аз съм директор за Азия в областта на международното развитие. Ще бъда пределно кратък. Най-напред искам да благодаря на докладчика за отправените препоръки. Ние приветстваме много от препоръките, някои от тях се нуждаят от повече дискусии, за да разберем какво точно се иска. Няколко коментара. Първо за бюджетната подкрепа, тъй като този въпрос беше повдигнат неколкократно в тази комисия. Ние все още не предоставяме е, бюджетна подкрепа. Тоест, ние, тоест да предоставяме средствата на бюджета и да предоставяме на афганистанските органи управлението на бюджета, чисто и просто, защото критериите не са на лице. Първо, макроекономическа стабилност. Второ, добра система за финансово управление. Третия критерий са стратегии в областта на развитието на селските райони. Нещата започват да се развиват оформят се секторни стратегии. И на четвърто място сигурността. До тогава, до когато сигурността в Афганистан не е такава каквато е, не само, че няма напредъка, нещата започнаха да се влушават. Колегите в делегацията, например, е, нямат право да напускат сградата без разрешение на посланника. Е, служителите нямат право да проверяват програмите на място. Ситуацията е изключително трудна. Е, ще мине доста време преди да преминем към бюджетна подкрепа. Ние правим всичко възможно да работим с, мес, с местните органи в съвместно с международни организации, донори е, ОНЕ е, и други. Работим по бюджета. Ние подкрепяме финансовото управление, изграждането на тези системи от страна на афганистанските власти. Те не са съвършени, затова не предоставяме е, бюджетна подкрепа, но ние работим с тях, за да могат да управляват бюджетните разходи. Ние работим чрез доверителни фондове. Ние използваме техните системи, но не се правят плащания чрез тези фондове без разрешение от ръководителя на тези фондове, Световната банка и ПРООН. Крайната ни цел, както и в други страни и партньори, е да вървим към бюджетна подкрепа. Надявам се, че това може да стане относително бързо, както в повечето страни партньори в Азия, но в момента в Азия това не е възможно. И накрая за делегацията на Европейския съюз след като беше определен на господин Вигодас и новите правила от 2011 година, ролята на Европейския съюз се засили и е много по-видима. Посланникът осъществява координационна функция, т.е. координация между държавите членки. Ние все повече даваме добър пример. Не, че е лесно да се работи съвместно с останалите донори. Разработен е план за действие, договорен между държавите членки и Европейската комисия, т.е. планове за действие за координация на дейностите на държавите членки. благодаря, господин председател. Ако има други въпроси, благодаря. Госпожа Гресле има въпрос. Казахте, че са постигнати подобрения, но подобрения в кои области, къде са били необходими първоначално подобрения? Това е първият ми въпрос. В германската преса бе цитиран представителят на Европейския съюз в Афганистан. Една от заслугите му е изграждането на игрище за голф. Какви са другите му заслуги? Интересуваме и въпросът за полицейската академия, която предстои да бъде създадена. Други въпроси към комисията, господин Гайер. Признавам, че с въпроса, който ще поставя, искам да предизвикам колегата от комисията да излезе със становище за това как Европейската комисия ще упражнява контрол върху проекти, които в момента се финансират от Европейския съюз в Афганистан. В изложението си преди малко не се спрях върху ролята на Европейската комисия в Афганистан. Не би било зле обаче да се спрем върху това как комисията възнамерява да упражнява контрол върху реализирането на проекти, финансирани от Европейския съюз там. Председателят, комисията. Uh, Благодаря. Изпълнението се осъществява по два начина. Първо съвместно управление. 300-400 милиона преминават през двата доверителни фонда. Използваме системите на Световната банка, както казах. Всеки разход преминава през този канал и гаранциите се предоставят от Международната организация и Световната банка. Вторият начин е централизираното управление. Това означава, че нашата делегация е, осъществява изключването на договори и плащанията на НПО-тата, с които сключваме договор – Обикновено работим с, с добре, с авторитетни неправителствени организации. Признавам, че риска там е по-висок. Проблемът е, че не можем да контролираме на терена. Ние не можем да посещаваме на място изпълнението на програмите. Използваме местни служители, но дори и днес на местните служители не се, да, не се разрешава да посещават и да, за да, да посещават проектите на място, тъй като е опасно. Надяваме се нещата да се променят. Госпожа Гресли. Нека обобщя с други думи не знаем нищо, нямаме никаква информация. Разполагаме само с информацията, която ни се предоставя от други. Преди две години бе изготвен доклад за Афганистан. Колега от групата на социалистите и госпожа Матьо бяха тогава на място в страната, но в момента нямаме никаква информация и действаме на принципа Надяваме се, че всичко ще потръгне добре. Според мен това никак не е достатъчно. Трябва да предприемем някакви конкретни стъпки. Okay, uh, I presume that the commission... Предполагам, че комисията... Не, всъщност ще отговори. В uh, доклада Дематюри се говори за оценките, които се правят два пъти в годината. Там е предоставена много подробна информация за дейността на Европейската комисия и начинът по който я осъществява. Да, признавам, че не всичко е съвършено. Не, че няма информация, има доста информация. Господин Гайер, за да обобщи. Искам да направя коментар по поставените въпроси и изложените коментари. По въпроса на господин Сьондергор. В момента няма възможност за управление на публични средства, предоставени от държави донори, съгласно нашите стандарти. Американската страна е изправена пред огромни задачи, свързани с насочване на процеса с обучение, с въвеждането на инструменти за управление. Но ако трябва да се приложат всички тези мерки, както и ако трябва да се въведе принципът на четири очи, то тогава всичко това трябва да съответства на нашите стандарти. Трябва да се установят норми и стандарти, които до този момент въобще не са били прилагани в Афганистан – но ако се извърши всичко това, то, то води до положителни резултати. Това сочи американският опит. Ще ви дам за пример Министерството на здравеопазването, където вече има първи осезаеми резултати от всички тези мерки. За мен е много важно също така да се гарантира независимостта на Афганистанската сметна палата. Ако са изпълнени всички тези условия, то може да се предостави пряка бюджетна подкрепа, но едва тогава. Така че казвам да за бюджетната помощ, когато или ако бъде постигнато всичко това. По отношение на проверките на място, аз самия, докато работех по доклада, се запитах дали да отпътувам за Афганистан или не. Разговарях с колеги от комисията и те ми казаха, че обстановката там е прекалено несигурна и ще мога да остана единствено в бюрото на ООН на място. Тогава реших, че не си заслужава да отпътувам за Афганистан. обстановката по отношение на сигурността не ни позволява да извършваме проверки на място. Това не означава обаче, че Европейската комисия не разполага с информация. По време на проучванията си за доклада ни бяха изложени много методи за извършване на проверки. Американците правят такива проверки на място. Това са техни военни части които, например, правят проверка на компютрите в някое училище. Това въжи в деня на проверката. Нищо не се знае какво се случва с тези компютри в деня след това. Не можем да се убедим на място, че европейските средства се разходват целесообразно, че действително се прави нещо с тях, но Европейската комисия работи с неправителствени организации, които са установени там. За тях е малко по-лесно да се движат в региона, тъй като самите те са афганистанци могат да правят снимки и така нататък. Но не бива да забравяме, че Афганистан е зона на военен конфликт. Там не могат да се извършват проверки, така както, например, в някоя германска федерална провинция. В един момент се отказах да се опитвам да проумея кой за какво отговаря на ниво комисия, има различни структури и отдели в комисията. Трябва да вземем предвид и Европейската служба за външна дейност. Това са две структури, които всяка по свой начин са обвързани с държавите членки. Много е трудно да се разбере цялостната структура. Останах с впечатлението, че координирането между Европейската комисия и държавите членки може да бъде усъвършенствано. Останах и с впечатлението, че се работи по въпроса. При всички положения има възможности за подобрение на координацията между Европейската комисия и държавите членки. Смятам, че в хода на работата на представителя на Европейския съюз в Афганистан ще бъде постигнато такова подобрение. Дали бюджетната подкрепа може да реши всички проблеми на място? Не. Тя е насочена само към определени области, например изграждането на капацитет. А изграждането на капацитет е предпоставка за това афганистанската държава сама да се справи с определени задачи. Но няма по-добра помощ от бюджетната, неправителствените организации, многостранните донорски фондове, изпълнителите на договори с обществени поръчки не могат да допринесат за изграждането на капацитет. А трябва да се променят именно административните структури в Афганистан. В противен случай нищо няма да постигнем. И така бюджетната помощ няма да доведе до решаването на всички проблеми, но ще разреши някои конкретни проблеми на място. Мисля, че с това отговорих на всички въпроси. Okay. Thank you very much. Благодаря ви. Крайният срок за изменения е в петък, 7 октомври, на обяд 12 часа. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Осма точка проучване на тема какво е отражението на стоящото законодателство върху контрола на економическата целесообразност и качеството на разходите по линия на структурните фондове. Каква е ролята на одита на резултатите от дейността? Докладчик господин Гайер. Искате ли да вземете думата преди експертите? Не. Затова давам думата на авторите на това проучване. Предполагам, че сте се разбрали кой ще вземе първи думата. Благодаря ви. Съвсем накратко ще ви представя едно проучване, което бе изготвено през първите 6 месеца на настоящата година. Накратко съдържанието на моето представяне. Ще кажа в началото нещо за целите и на проучването и на метода, който сме използвали. След това основните заключения и накрая препоръките, които отправяме. Каква беше целта на проучването? Идеята беше да ви се даде една обща представа за различните аспекти на одита, на структурните фондове а, и социалния фонд, като кои са одитните институции, какъв е подходът на тези одитни институции, каква е ролята на одита на изпълнението, а не на одита на спазването на нормите, след това какви са резултатите от структурните фондове и какви дейности са били финансирани и дали това отговаря на правните изисквания за финансирането. Освен това, искахме да дадем и обща представа за одитното усилие, т.е. какъв е процентът от разходите, които се проверяват от аудиторите, както и съответните разходи по извършване на одита. Накрая имахме една обща цел, която беше да намерим възможности за подобряване на одита на структурните фондове, така както той се извършва по-настоящем. Как подходихме? Първо говорихме с различни заинтересовани страни, институции в Европейски съюз, държави членки. Направихме едно проучване а, измежду 46 одитни институции от 20 държави членки – освен това, разгледахме конкретни оперативни програми в 8 държави членки. Чехия, Дания, Испания, Франция, Германия, Нидерландия, Гърция и Обединеното кралство. Търсихме практически опит и коментари от страна на организациите, които са изпълнявали съответни програми и след това са били аудитирани. Какво мислят те за одита? Заключенията. Един от първите аспекти, които разгледахме, бяха действащите лица. Защо? Искахме да научим нещо повече за практическото приложение на единния одитен подход. Тоест да няма дублиране между одитите. Коментарите бяха положителни, основните действащи е, лица, всъщност, които интервюирахме, бяха одитните институции по оперативните програми. Обикновено това са е, в държавите членки одитните институции и тези в Европейската комисия. Получихме положителни коментари също така и що се отнася до принципа на пропорционалността, т.е. член 73, който съществува в настоящата рамка – който дава възможност на аудиторите на Европейската комисия да разчитат на одитните доклади, които годишно се подават от органите, които правят одит на оперативните програми. След това разгледахме одитната работа, извършена от Сметната палата на Европейския съюз, както и сметните палати или върховни одитни институции на държавите членки, е, има държави членки, в които това са национални институции, на други места това са регионални такива. Коментарите бяха положителни, наистина имаше много координация между тези институции, за да няма дублиране на усилията. Например, що се отнася до Европейската комисия, има такава координация. Един пример от Испания. Там одитният орган каза, че е много удовлетворен от начинът по който организирана работата и начинът по който координира Европейската комисия, т.е. те не идват по същото време, по което идват испанските аудитори и няма дублиране. Освен това получихме коментари за подобряване евентуално на процеса. Ако видим заключенията от одитните институции, ще видите че около 90% или почти 90% от анкетираните дават положителен отговор за координацията между Европейската комисия и одитните институции на държавите членки. 70% имат положително становище по отношение на координацията между Европейската сметна палата и, и одитните органи на държавите членки. Имаше, разбира се, и примери, където научихме, че има нужда от подобрение. Преди посещение за одита да има, например, обмен на информация или пък след един одит да се проведе един дебрифинг от страна на Европейската сметна паланта или Европейската комисия. Така че в различните държави членки, тези 8, има различни мнения. Те са записани в доклада. Мога да дам думата на колегата от Германия, който може всъщност да иллюстрира някои конкретни случаи. Добре. Две отделни проучвания направих на Северна Вестфалия и Централна Бохемия. В Северна Вестфалия организацията на одита кохезионната политика и е, фонда за развитие на селските райони се аудитира от е, една аудитна институция от второ ниво, но там има и много високо ниво на съфинансиране. Одитните институции, които участват, са различни. Е, едната от тях е наднационална, има и е, вече и Европейската одитна институция. Има различни начини за контролиране на програмите, както и на институциите. Не говорим толкова за дублиране или неефикасна координация или неефективност, а поне в Северна Вестфалия, Рейн Вестфалия, извинете, са останали с впечатление, че няма правни основания за координация между отделните одитни институции. Точно обратното. Дори казаха, че ако има по-голяма координация между различните нива на одитни институции, ще възникне риск за по-високо ниво на нередности дори и измами. Така че системата е добре измислена и по-голямата ефективност не може да се постигне само с координация. Добре. Изследването също така разгледа и е, одитния подход върху какво се съсредоточават аудиторите. Дали това е съответствието или изпълнението. Е, много пъти сме говорили за одита на изпълнението и макар, че установихме дали одита е на съответствието, който се прави, т.е. дали има финансирането в съответствие с съответните правни текстове, които дават възможност за отпускането на такова. Видяхме също така и че има добър баланс между двата вида одит на изпълнение на съответствие и както виждате от цифрите пред вас, настоящата система се харесва, Одитните институции смятат, че балансът е адекватен, но една четвърт от анкетираните смятат, че трябва да има по-голям процент одит на изпълнението, когато се прави одит на структурните фондове. Като че ли смятат, че такъв тип одит е недостатъчен по-настоящем. След това в конкретните случаи е, установихме, че голяма част от колегите за първи път имат такъв одит на изпълнението тогава се говори повече за ефективност и въздействие, а не устойчивост. Тоест за първи път се прави такъв одит и държавите членки като че ли са много заинтересовани сега в извършването на такъв и смятат, че той трябва да продължи. Има, разбира се, и недостатъци, Част от тях са записани дори в правната рамка. Колегата го спомена. Настоящата правна рамка се е съсредоточила върху одит на съответствието и не се занимава толкова с изпълнението. Още нещо, което ни бе казано в различни държави членки по един много ясен начин, бе, че нямаме достатъчно опит или пък ресурси, за да правим одити на изпълнението. Каза ни се, че няма натрупан опит и смятам, че смята се, че оценителите са тези, които трябва да оценяват резултатите или въздействието. Част от държавите членки имат повече опит с одит на изпълнението, например Дания. Там установихме, че доста време е отнело въвеждането на, на извинете, натрупването на достатъчно познания в тази област. Още нещо важно. Изяви се, изрази се съмнение дали одита на изпълнението може да бъде основа за финансови корекции. Тоест, добра основа ли е това за вземане на решение по отношение на връщане на суми? Е, бяха изразени съмнения по този въпрос от Северен Рейн, Вестфалия. Имате ли нещо да кажете по въпроса? Да, там конкретно и по отношение на одита на изпълнението бе казано, че се разглеждат и ефективността, и ефикасността, и въздействието, но това не е в достатъчна степен. Там като че ли се разглеждат показателите и каква е била целта на интервенцията. Дали е постигнат целта или не, но след това не се разглежда как точно е било изпълнен проекта не се разглежда и по-нататъчното въздействие. Като че ли се ограничават единствено до показателите и дали интервенциите са постигнали целта си. В Северен Рейн, Вестфалия има по-голям фокус върху устойчивостта като една от основните задачи на одитните институции, защото те са длъжни да разглеждат и системите. Е, има е, съответна система, която работи добре и това оказва своето въздействие върху устойчивостта на тези проекти в бъдеще. Това е подходът или поне така изглеждат нещата от гледна точка на Северен Рейн, Вестфалия. Окей. Okay. Проучването направи преглед и на обхвата или обема на извършвания одит и върху това каква част от разходите са проверени от аудиторите. Установява се, че все повече разходи се контролират. През на този слайд е показано сравнение и движението от 2000 до 2005 година. След анализа на отделните казуси се установява, че сега се контролират около 30% в Обединеното кралство и Франция в някои случаи стига до 50-60%, като в Испания, например, или а, Гърция. В а, по-големи а, извадки се установяват по-големи проценти. Разбира се, това е свързано и с по-високи разходи. Тук се виждат резултатите от едно проучване, проведено от Европейската комисия. Оказват се, че за управлението на Кохезионния фонд и фонда за развитие Цената е 12 милиарда. Сега по отношение на различните програми, 10 милиона за 1 милион общи разходи, около 2700 се използват за одит. В Холандия има 12 000 на милион разходи, в Обединеното кралство 17 000 за 1 милион и 1300 в Северен Райн Весхалия. Обсъдихме тези данни с господин Гайер – е, данните не са все още много окончателни. Нямаме достатъчно здрава емпирична основа. Е, всъщност, одитната дейност започна преди две години и все още не сме сигурни е, за какво говорят тези данни. Смятаме, че разчетите, които са показани, са скромни. Това е свързано с въпроса дали, всичко, дали тази дейност е обоснована. За да отговорим на този въпрос, трябва да сравним разходите за одита и корекциите ако погледнем последния годишен доклад на Генерална дирекция регионално развитие за Фонда за развитие и Кохезионния фонд, 6,7 милиарда финансови корекции. 0,6 милиарда за година за сравнение 0,51 милиарда за година към момента. Но ние не само сравняваме средствата, трябва да се обърне внимание и на качествения аспект. Група от а, одитни органи проведаха проучване – Резултатите все още не са публикувани, но видяхме някои данни за Полша. Там акцентът е поставен върху качествения аспект. В, например, препоръките в доклада, които водят до повишаване на ефективността, когато тези препоръки се вземат предвид, изпълнението се подобрява. Now, I seem, uh, there seems to be a problem with the um, presentation, but Um, Ще продължим без е, слайдовете, само за една секунда. Да си намеря материала. Okay. Left, so not... Остават само два слайда, така че не е проблем. Но следващата графика си заслужава да бъде показана. Всъщност трябва да има още два слайда без графиките. Тях можете да ги погледнете в документите. Смя... Зададен... Е- беше зададен въпрос е, има ли, каква е ползата от одита в, и заслужават ли си, заслужава ли си цената с оглед на ползите. 80% смятат, че си заслужават. 12% от отговорилите казват, че трябва да се положат допълнителни усилия, за да се е, усъвършенства одитът. И накрая В резултат на всички дискусии стана пределно ясно, че трябва да се обърне внимание на мерките за упростяване. Както знаете, в момента се работи по проучване, което е насочено именно към а, този аспект. В а, повечето а, одити са свързани с дребни пропуски Акцентът всъщност трябва да бъде върху по-нататъчно упростяване, без да се правят революции. Не е необходимо да се промени из основи нормативната база. Трябва да се види как да се опростят нещата, как да се повиши доверието между Европейската комисия и държавите членки. Също така Получихме много ясна подкрепа за по-нататъчното развитие на единия одитен подход. Вече се полагат усилия за избягване на дублирането на дейността, за да може Европейската комисия да разчита на одитните органи. Също така смятаме, че одитът трябва да бъде по-тясно свързан с, с мащабите на програмите. Също така трябва да се обърне повече внимание на изпълнението. Ако една програма продължава няколко години и одитът никога не е установявал проблеми, тогава може да се насочат усилията към други дейности. И накрая, и това е последната ни препоръка, има подкрепа за идеята за по-нататъчно развитие на елементи на одита на изпълнението. Много държави членки проявяват интерес към този аспект и има а, възможности и потенциала за развитие. Последните а, два слайда очевидно са изчезнали. Благодаря ви за внимание. За вниманието. Благодаря и аз. Сега е, говоря в качеството си на председател, на председателстващ. Съжалявам, че не чух първата част на изложението. Е, има ли коментари от е, участниците? Йенс има думата. И след това господин Каци Маркакис. Ще се справим и без новоизбрания председател и без секретарията. Всичко е възможно. Ще направя два коментара. Първо, трябва да помислим как да доизясним целите, които искаме да постигнем с проучванията. Чудесно е, че извършваме проучвания, но като че ли имаме повече идеи, отколкото капацитет. Опитваме се в рамките на проучванията да обединим въпроси, които ни се струват сходни. Това не винаги води до добри резултати. Мисля, че като цяло можем да улесним работата на експертите, изготвящи тези проучвания, ако се споразумеем за механизъм за ясно поставяне на въпросите още от самото начало. Като чета текста на това проучване, си мисля, че ако бяхме поставили два въпроса вместо един, резултатите щяха да са по-ясни. Обсъждахме много интензивно с Европейската сметна палата въпроса за одита на изпълнението и на въздействието. Мисля, че можем да приключим за момента тези разисквания, тъй като нямаме необходимата нормативна база. Няма правно основание в договорите. Редица държави членки очакват да се извършват такива проверки. Може би трябва да сме по-смели в това отношение, да излезем с идеи. Знам, че в Европейската сметна палата има много такива идеи, но смятам, че в момента трябва да насочим усилията си към други области, тъй като ако нямаме съответната нормативна база за извършването на одит на изпълнението, ако не разполагаме с конкретни показатели, ако заинтересованите страни не проявяват готовност да съдействат, то за момента не можем да предприемаме такива действия. Трябва много точно да обмислим възможностите за такива одити в бъдеще. Направиха ми впечатление разликите в размера на разходите. Доколкото разбирам, няма ясно посочена причина за тези разлики но отчасти те са много значителни. Това означава, че или някои много грешат, или че други действат изключително правилно. И ако партньорите на място се оплакват от сложната нормативна уредба, то трябва да ги запитаме какво смятат, че трябва да се предприеме? трябва да се запитаме също как, какъв е реалният размер на разходите, проистичащи от действащите правни актове на Европейския съюз. Трябва да се запитаме какви разходи проистичат и от тълкуването на място в държавите членки. В Германия, например, правилата се тълкуват така, че допълнително се осложняват. Вероятно е одитните органи в други държави да процедират по същия начин. Трябва да се запитаме също дали повишеният размер на разходите води и до по-висока ефективност на одита. Говорихме за това във връзка с допустимия процент на грешки. и допустимия размер на риска, извинете. И установихме, че там съотношението разходи-ползи не е оптимално. по отношение на въвеждането на промени в бъдеще, без обаче да се предприемат някакви революционни мерки. Бе поставен въпросът за това. Трудно е да се намери отговор. Трябва да си зададем въпроса в кои области заинтересованите страни, смятат, че е целесообразно да се направят промени. Тоест, трябва да помислим откъде да започнем с революцията. Dank u. Ik, ik stel voor dat ik de, de vragen wat, wat groepeer, want er zijn woordmeldingen van uh, meneer en... Uh... Нека да натрупаме малко въпроси. Господин Кацимаркакис и след това госпожа Гресли. Веднага ще се спра върху коментарите на колегата Гайер за рационализирането. Има причини за необходимостта от такова рационализиране, но защо национализации? Защо не бе последвано искането на парламента да се въведат едини правила за регионалните фондове? Много са големи и разликите в размера на разходите за одит. Би ли довела една рационализация и до уеднаквяване на размера на разходите? Това според мен е един много важен въпрос. В последния доклад за освобождаването на отговорност на комисията ясно посочихме, че съгласно договора от Лисабон, комисията е длъжна да извършва одити на изпълнението – парламентът и Европейската сметна палата се договориха за провеждането на годишни разисквания на тази тема. Имате ли конкретни предложения за конкретното провеждане на такива одити на изпълнението. В момента няма конкретни предложения от комисията. Знаем, че тя скоро смята да излезе с такова предложение. Какво е вашето виждане за конкретното провеждане на подобни проверки? И госпожа Гресле. Имах някои затруднения с разбирането, което може би се дължи на това, че в доклада са обединени няколко теми. Но трябва да кажа на докладчика, че Всъщност ние поемаме отговорността за това в каква посока поема проучването. В случая тази роля се пада на докладчика. По отношение на това проучване и на мен не ми е много ясно какво точно се цели с него. Бихте ли казали с няколко думи какви са препоръките на проучването? коментар за разходите за одит. Цитирате резултати от проучване на Европейската сметна палата. В него се цитират и много други източници. И явно в това проучване е заложен много скромен разчет на разходите. Във всички други проучвания разчетът е много по-висок – но какъв е същинският размер на разходите за одит? Не ми е ясно, тъй като различните документи изхождат от много различни разчети. Бихте ли ни казали кои са надежните данни за разходите? Е, министър Вракакис. Благодаря, господин Ставракакис. Благодаря, господин председателю. И аз бих искал да коментирам част от записаното в проучването. Едната от полуките е, че по-големите усилия в тази сфера а, са довели до това, че има повишени разходи за одита. Това сме го чували многократно от различни страни, занимаващи се с структурните фондове и кохезионния фонд. Не искаме да отвояваме работата нито за онези, които извършват аудитите, нито за онези, които са обект на аудит. Според мен става дума за това да постигнем един баланс в името на нашите данакоплаци. Още едно заключение, което е записано тук, е, че нормативната уредба на Кохезионния фонд, на структурните фондове е много сложна. И оттам системата става податлива на злоупотреби и нередности. Има нещо много интересно в проучването, което ни води в правилната посока, тъй като ние търсим начини за подобряване на съществуващото положение при одита. И точно това искаме да постигнем. Благодаря ви. Някой друг, казва председателят, ако не, а тогава давам думата на авторите на изследването. Um, uh, um, Първо, няколко думи за проучванията, които извършваме. Това не е първото ни проучване. Когато видим техническо праща за работата, която да извършим, трябва да кажем, че винаги забелязваме, че то е доста общо и, и не винаги въпросите, които са записани, са свързани управлението на тези е, вече въпроси и почва да ни притеснява, защото имаме ограничено време, ограничени ресурси. Това, което обикновено предлагаме на нашите екипи е да се съсредоточим. И в бъдеще, може би, ще е по-добре да има някакви между, междинни срещи с екипа, за да може наистина да сме сигурни, че работим върху конкретната тема да речем, за мерките за упростяване, едно проучване, което по-настоящем се прави. Направихме предложение да имаме конкретни срещи, за да може конкретно да се занимаваме с а, въпросите. Така че това е една обща трудност, която срещаме. Опитваме се обаче да ви дадем нещо полезно, поне едно усещане за това какъв е одита, в конкретния случай в отделните държави членки. Това, което смятаме че е полезно е да ви даваме конкретни примери по конкретни оперативни програми. Тоест да задълбаем в нещата и да имате ясна представа и конкретни примери за определени оперативни програми. По отношение на себестоеността, имаме проблеми с това. Е, има противоречиви становища. Северен Рейн, Вестфалия, например. Там програмата има по-високи разходи дори малко повече от тези, които се очакваха. За 1 милион разходи над 1000, над 100 хиляди евро. Извинете, 1300. Така че явно на места е, аудиторите са много прекрасни, много добре работят, пък на други места е, имат нужда от повече разходи. Изчетах с голям интерес проучването, но е малко преждевременно по отношение на одита, защото в момента, в който разглежда управлението на програмите, е, то не, не, не взема предвид е, разработването на програмите и не включва одита. При одита разходите вече са направени и самото проучване заявява, че част от цифрите са наистина ориентировачни и трябва да бъдат след това е, установени. Дали сме ви 8 казуса, по които имаме конкретни данни. В Испания, например, имахме една среща с одитната институция е, в правителството. Там получихме много информация но не дадоха информация за това колко струва одита. В други държави членки положението ще е същото. В трети пък държави членки бяха положени съответните усилия, много проучвания, да речем, в Нидерландия бяха направени и резултатите, които бяха получени за разходите, бяха различни, в зависимост от метода, който се прилага между 12 000 и 30 000 евро на а, всеки милион аудитирани средства. Е, така че тук се правят първите стъпки. Няма емпирична здрава основа, поне доколкото ние виждаме в документите, а, за това колко струва един одит. И нещо съвсем ясно в различните държави членки един час одит на работа струва различно. В Финландия предполагам, че одита а, струва повече, отколкото в други държави членки. На юг, да речем, или някои от новите държави членки. Това също трябва да се има предвид. За Северен Рейн-Вестфалия. Не, не, не само за този район, а по принцип. За да поясня проблема с варирането на разходите. Може да бъде обяснено отчасти и това и с различните извадки. Северен Рейн, Вестфалия се прилага един, една извадка на е, парична единица. Покриват се големи проекти, големи интервенции, докато малки не се включват. Тоест имате мащаб, който трябва да се има предвид. Да речем един фонд с рисков капитал, много голям фонд. И ако направите одит там, то това ще бъде едно усилие много ефтино, разделено на единицата, мерната парична единица. Одитира се веднъж. Проектът е голям, и това намалява средния, средния разход. Зависи и от тълкованието, разбира се, но различните методи за правене на извадки обяснява и вариацията при разходите. Още нещо за липсата на революция. Внимателно следим дебатите в държавите членки, както и между комисията и държавите членки при подготовката на новата рамка, която се очаква да излезе скоро. Имаме едно предложение за нова нормативна уредба. Говорейки с управляващите органи в нашата страна, както и документите, установяваме, че има подкрепа за рационализация, за упростяване, но не и за промяна на цялостната система и създаването на чисто нова система. В крайна сметка управляващите органи страдат от такива промени, защото това отежнява работата им. Защо нямат желание за такъв революционен подход? защото всеки път, когато има нова система, се полагат усилия за приемането на тази система. Голямата част от институциите казаха, че те са инвестирали много в начина си на работа и казаха, моля ви, не дейте да правите чисто нова система, защото това ще доведе нови а, главоболи, отново ще трябва да се учи и цяла година или дори две могат да минат, докато стигнем до едно добро тълкование на системата, която се води. Тоест, всички подкрепят постепенната промяна, упростяването, най-вече упростяването във връзка с различните възможности за разходите, които съществуват по-настоящем освен това имаше един въпрос за рационализацията на аудитния подход. Когато попитахме защо не дискутирате повече, когато подготвите извадката, защо не видите какво са аудитирали други, под вас, над вас, защо не промените извадката си. Те обаче казват, че различните институции са независими, това е чисто правно записано и това не им дава възможност да го вземат предвид. Т.е. могат да изчетат другите извадки и, и доклади, но не могат да променят начина по, по който извършват изготвянето на своята извадка. Това, което каза господин Ставракакис е важно, да се постигне един баланс и това е основното. Най-вече, що се отнася до програмите, които работят добре. Е, трябва да се стигне до един момент, в който казваме, ето тези програми са работили добре вече, известен период от време заслужават доверие и може би няма нужда да се съсредоточаваме толкова много върху тях отново. До известна степен това вече се прави, но би могло да се усъвършенства. Европейската комисия мисля, че има представител тук. Може би и вие бихте могли да коментирате по този въпрос, свързан с размерността. Goed. Um, is iedereen tevreden met de antwoorden? Всички ли сте доволни от а, е, отговора, в това число и докладчика? Доволни сте. В този случай след като чуем от комисията, можем да приключим а, дискусиите по тази тема. Заповядайте. И от името на комисията искам да кажа няколко думи за проучването. То беше много интересно за нас, още повече, че ние не участвахме в него Консултантите са разговаряли с много заинтересованите лица в държавите членки. Е, до нас не се допитаха. Малко съжаляваме за това, но се радваме, че сме тук, за да представим е, своето становище. Много интересно това, че заключенията отразяват е, усъвършенстваният в количествено и качествено отношение в последния отчетен период. Повишават се разходите за одит, но и резултатите са по-добри. Това, което е важно за комисията е одита да бъде по-разходоефективен. Сега разполагаме с нов инструмент държавите членки ни представих отчет за е, своята е, успеваемост. За нас това е инструмента, който ни дава възможност да разчитаме в по-голяма степен на одитните власти. Няколко думи с ваше позволение. Е, във връзка с казаното тук и в докладе. Ясно е, че одитните органи в държавите членки искат по-добра нормативна база. Е, най-добрият начин за упростяване е да не се въвеждат промени. Когато можем да упростяваме от него, това трябва винаги да се прави. Е, също така, е, това особено въжи за разходите. По-нататък се каза, че системите пораждат грешки когато анализираме грешките в политиката за сближаване, виждаме, че някои от тях са свързани с подбор на дейностите или обществените поръчки. Мисля, че това, че и държавите членки, и комисията трябва да опростят повече правилата. Правилата за допустимост в момента се определят от държавите членки ние препоръчваме държавите членки да не осложняват допълнително правилата за допустимост. Ние работим с държавите членки, както в областта на превенцията, така и в областта на корекциите. Целта е да постигнем баланса. Говорих за процента грешки. за последния програмен период процента на грешките в областта на политика на сближаване беше доста висок и за, в комисията започнахме през 2011 година нови стъпки в областта на одитната стратегия, както на ниво финансово управление, така и на ниво подбор на теми, които да са предмет на одит на изпълнение. Идеята е в новата нормативна база да се предвидят достатъчно възможности да се поставя по-голям акцент върху одита на изпълнението. Благодаря ви за тези коментари. Иска ли някой да отговори? Не. Благодаря на консултантите за извършената работа. Обеден съм, че тя ще бъде много полезна. Приключваме с тази точка от дневния ред. Остава ни точка 9. Доклад доклад от посещението в Косово и бивша Югославска република Македония на делегация на Комисията по бюджетен контрол. Много насително посещение. Аз председателствах делегацията. Баланса между групите беше малко по-различен, тъй като нямаше представител на НП, нямаше и друг представител от либералите. Но при всички случаи посещението беше много интересно. Защото в един момент се оказахме не на този граничен пункт, на който трябваше, което предизвика ужас сред служителите на комисията там. Но като парламентаристи ние се качихме на местния рейс и стигнахме там, където трябваше да стигнем. Ik hoop dat eh, ook voor de mensen die niet aanwezig мисля, че в доклада е дадена много информация. Всички, които не бяха на, по време на посещението, е, могат да разберат е, за какво става дума. Посещението ни в Македония е, и в Косово бяха различни. Бяха проведени парламентарни избори и беше трудно да намерим събеседници. Така че по отношение на Македония успяхме да посетим няколко много интересни проекта. Посланникът ни предостави подробна информация от, е, и от представителя на е, комисията. В доклада, който ви е раздаден, са дадени 23 препоръки. Необходимо ли е да се спираме на всяка една от тях? Предполагам, че всички сте се справили с тях. Основното заключение от посещението е следното. Приносът е значителен. Ние като Европейски съюз имаме много ясно присъствие. Много организации, много институции дават своя принос. Въпросът е дали винаги видимостта е достатъчно висока, за да знаят всички какво правим. Ето това е основната ни препоръка. Също така, в хода на посещението установихме, че по отношение на последващите дейности има какво да се прави. В един момент Олаф бяха провели проучване относно УНМИК, ЮЛЕКС, доколко се използва, доколко се надгражда на вече постигнатото. Установихме, че има дисбаланс между брой на служителите и брой на юристите от друга. Много е важно да има баланс между съдебната власт и служителите, особено по отношение на ЮЛЕКС. Задават се въпроси за бъдещето на мисията. Беше ни казано, че през октомври, т.е. до края на този месец, ще се даде въпрос дали мисията ще приключи, дали ще има промени. Основните проблеми в Косово си остава съдебната система, корупцията, обществените поръчки, права върху собствеността. Също така разговаряхме с министра на правосъдието господин Кучи. Мисля, че всички останахме с много положително впечатление. проведахме много полезни разговори с колегите си в парламента на Косово, с тяхната комисия по бюджет и бюджетен контрол ние изразихме а, своите притеснения, както и те изразиха своите притеснения относно връзките си с а, Сметната палата. Имаше няколко области, в които могат да се отправят препоръки а, за промяна в. А, Направихме няколко посещения в Прищина и извън нея. Стигнахме до Северна Митровица, където положението си остава трудно. Както сте разбрали от бунтовете, създаден е информационен център – Изградени са е, жилища за ромите. Преди това те бяха, са били настанени в крайно нехигиенични жилища и цялата делегация беше много силно впечатлена от това, което видяхме. Видяхме и някои по, по малко мащабни проекти, Всъщност, повечето проекти са малки и те не променят кой знае колко нещата, но онези, за които е предназначен проектите, са много доволни. Много от Участниците в проекта за обучение вече разполагат с различни умения. В Македония посетихме един проект, който е изграждане на полицейски участък в Тетово, многоетническа област, която е много гъсто населена. Там се полагат огромни усилия също така видяхме един проект, който се финансира от предприсъединителната помощ. Става въпрос за група жени, които се борят срещу трафика на хора, с специален акцент върху трафика на жени. Тези жени получават помощ, която е добре дошла. Проведахме разговори с посланник Сьоренсън в Скопие и с неговите сътрудници. Ясно е, че има области, има нужда да се подобри координацията. Изгражда се инфраструктурен проект, а именно магистрала и там има трудности в областта на координацията между различните области, е, различните власти, които гледат на проекта като на повече от магистрала. Ние се опитахме да е, включим е, цялата тази информация в доклада. Отправили сме 23 препоръки. Мисля, че всичко това ще бъде отразено в е, следващото освобождаване от отговорност. Смятаме, че е много важно е, всички да направят така, че от е, дейността им да има а, полза. А, трябва да следим много отблизо нещата и тези 23 препоръки да не си останат само на книга. Нашият докладчик за освобождаването от, от отговорност, според мен, би трябвало да отрази това в доклада. Може би колегите, които бяха с мен, господин Ставракак и за някои други, биха могли да коментират. Много ви благодаря. Много изчерпателен доклад. Нямам какво да добавя. Eh, eh, Някой друг? Няма. За сега дам думата на комисията. Комисията всъщност може да изчете нашия доклад. Има ли някаква, някакви въпроси? Всъщност ви сте го изчели. Възмутени ли сте от това, което сме написали? Работата ни на място беше много полезна. Много ни помогнаха колегите, които бяха с нас. Ние високо ценим това. Искате ли нещо да добавите? Е, uh, yeah. Имаме време, така че можете да се изкажете. Uh, Добър ден на всички. Благодаря, господин председателю. От името на екипа за Косово в Генерална дирекция Разширение – е, да кажа, че имахме отлично сътрудничество с вас и с делегацията, която посети Косово, екипите и тук, и службата ни за връзка. Говорихме с секретарията, докато се изготвяше доклада. Надяваме се, всъщност радваме се, че сте взели предвид всички бележки, които имахме. Те са само технически. Докладът ни удовлетворява. Благодаря. Добре. Благодаря. Никой друг от комисията не иска да вземе думата. Изчерпа се тази точка, което пък значи, че изчерпахме дневния ред. Има застание на координаторите, което трябваше да започне в 6 часа. Мога ли да помоля колегите от групите да ми кажат дали има колеги, които отсъстват, ако пък някой ги няма, да изпратите някой да ги извика, защото имаме много ежедневен ред. Пет минути пауза и след това започваме заседанието на координаторите в пет и половина. Пет и половина заседание на координаторите.